Следващата точка от дневния ред е, е дискусия по избягването. Не, извинете. Е, финансирането на развитието. Следващата точка от дневния ред. Казах, е, говорим за е Международната конференция на ООН за финансиране на развитието, и заявление на съвета на конференцията на ООН за финансиране на развитието, доклад на госпожа е, е, Штайн върху избягването и укриването на данъци като предизвикателство в развиващите се страни. И започваме дискусия. Докладчик госпожа Шайн. Имате думата. Имате думата за 4 минути. Грация, президенте. Оджи финалменте ла Благодаря, госпожо председател. Противодействие Противодействието на избягването и укриването на данъци трябва да бъде по-ефективно, защото капитал се премества от едно на друго място по света. Необходимо е да има глобално решение. Данъците трябва да се плащат там, където се осъществява стопанската дейност. Тук Конференцията за климата предстои. Това ще е конференция, която ще се обсъди и финансирането на развитието. Разбира се, постигането на целите е обвързано с съответното финансиране. Трябва националните ресурси да бъдат ефективно мобилизирани. Трябва да се продейства на избягването и укриването на данъци. Това е нещо много важно. Изхожда се от това, че ам, паричните потоци са в размер на 1 милиарда евро. Това са нелегални средства средства, които се взимат от джоба на гражданите. В развиващите се страни тези мерки за противодействие на избягването на данъци са много важни. Имаме нужда от същински план за справянето с тези проблеми в развиващите се страни. Докладчикът говори много бързо и не може да се превежда. В развиващите се страни трябва да има данъчни системи, които са справедливи и солидни. Трябва да подкрепяме развиващите се страни от технически и финансова гледна точка. Комисията по данъчното облагане трябва да се превърне в правителствен апарат, така че развиващите се страни да могат да участват на световно ниво в инициативите за противодействие на избягването и укриването на данъци. Имаме нужда от това да бъдат взети предвид и исканията на развиващите се страни. Имаме нужда от стандарти, които да бъдат заложени в системите за докладване за всяка една страна. Тези системи трябва да бъдат публично достояние. Ще се изненадам, ако някой а, утре ще гласува против този доклад, защото комисията беше приета единодушно. Необходимо е да има преходен период за страните, които все още не са изградили съответния необходим капацитет. Информацията, която е необходима, трябва да бъде събирана по прозрачен начин. Трябва да е, има и прозрачно по отношение на това, кой е действителният собственик. Е, необходими са и системи, които да гарантират механизъм за справедливо разпределение на данъци, т.е. те да плащат там, където се осъществява печалбата. Трябва да се запитаме какви ще бъдат последиците за развиващите се страни да се реши проблема с данъчните обежища. През 2015 година се говори за създаването на черен списък. И в крайна сметка трябва да се вземе предвид и въпроса за равнопъстоваността. Да не се ам, засягат най-уязвимите, т.е. възрастните и жените. Благодаря на секретарята за оказаната подкрепа. Надявам се, че а, утре докладът ще бъде подкрепен от мнозинството в парламента. На първо място тук се говори за из... противодействие на избягването и укриването на данъци, така че да можем да се справим с бедността и да се постигне по-голяма справедливост. Благодаря. Господин Шмидт, имате думата. Е, Госпожо председател, дами и господа депутати, вече почти две години ние сме се ангажирали в един комплексен процес на преговори, чиято цел е именно изграждането на ново световно партньорство, за да се отговорят на социалните предизвикателства, заличаването на бедността и осигуряване на устойчиво развитие. Това партньорство, което ще помогне на световната общност, ще ни помогне и на нас да не изоставаме. Това партньорство ние искаме то да се базира на принципите на универсално споделена отговорност и взаимна такава. Трябва да вземем предвид капацитетите на всеки един от участниците, които са многобройни. Това световно партньорство трябва също така да подсили и да насърчава човешките права, равенството, недискриминацията, установяване на демократични институции, добро управление и правова държава. Трябва да позволи на всички да участват активно и да осигури а, бъдеще в на околната среда в рамките на нашата планета. Равенството между половете, правата на жените, емансипацията на жените – това са цели сами по себе си и в случая са и големи средства за прилагане на практика на нашите идеи. Най-вече образованието на момичетата, което е ключов фактор за развитието. След Монтере и Доха, които поставиха началото на това сътрудничество, ние трябва да продължим да изграждаме една обща визия, която да е адаптирана към промените на развиващия се свят. Конференцията в Адисабеба, която започва следващата седмица, не трябва да се ограничи само до оценка на осъществения напредък в рамката на консенсуса от Монтере и а, Доха. Трябва да бъде обърната към бъдещето, да се позволи да се вземат предвид интегрирано всички средства за прилагане на практика и мобилизиране и ефикасно използване на всички ресурси, финансови и други, с които разполагаме. Европейският съюз, както и държавите членки, трябва да продължат да затвърждават този основен принцип, който вече изградихме и постигнахме от Монтерей. И обществените фондове трябва да бъдат най-големият финансов източник за правителствата и съответно те са в сърцето на финансирането на устойчивото развитие. Правителствата имат за цел да освоят най-пълноценно тези средства. Конференцията ще трябва да изкрати един интегриран подход и е ново партньорство. И да наустанови равновесие между економическото, социално и екологично а, измерение на а, въпроса. Трябва да се намери съгласуваност на тези полити... между тези политики и да се а, определят резултатите, които ще се постигат във всички сектори. Считаме, че крайният документ на тази конференция ще представлява а, един начин за прилагане на практика за след 2015 година. И е, тази програма ще бъде прията през септември в Нью Йорк. И резултатите от срещата на върха ще бъдат всъщност един добър списък с резултати в рамките на ООН от за конференцията, която ще се проведе в Париж през декември относно климатичните изменения. Трябва да се използват всички възможни средства, иновативни финансирания, обществени средства, частни такива, които да, а, бъдат, да работят заедно. Необходимо е да се създаде една среда, която да позволи развитие, да се подсилят институционалните капацитети, да се насърчи търговията, инвестициите, да се инвестира в образованието и да се насърчават науките, технологиите и иновациите. Освен това, това ново партньорство има нужда от една солидна рамка на следене и оценка и отговорност. Това е, е основна част за програмата след 2015. Трябва да се включат световното, националното и регионалното ниво и да се включат всички участници, както правителствени, така и неправителствени. Дами и господа депутати, Европейският съюз и държавите членки са твърдо решени да играят активна, конструктивна роля в целия процес е, и да следят за съгласуваността на тези процеси. Именно за това съвета по развитие от 27 май а, наблегна на позицията си за развитие, където се потвърждават отново ангажиментите на Европейския съюз и на държавите членки за постигането на тази цел от 0,7% от БВП за а, економическото развитие по програмата за след 2015, а също и потвърди ангажиментите си за подпомагане на най-слабо развитите страни. Също се потвърди активното участие на държавите членки на Европейския съюз в международните преговори и за техния принос. Успеха на това световно партньорство зависи всъщност от нашият принос към всички. Ние а, сме твърдо решени да играем ролята си, да сътрудничим креативно с всички заинтересовани страни, по-специално с Европейския парламент, за да можем да изградим една програма за след 2015, която да бъде амбициозна и да носи промени и социалното включване, от което имаме нужда. Благодаря. Thank you, Minister. Now um, I give the floor to the Commission. Благодаря. Сега комисар Мимица. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, една седмица остава преди да стигнем до конференцията в Адис Абеба. Благодаря за тази възможност да обменим становища по темата. И също благодаря на парламента за текстовете за данъците, за укриването на данъци и измамите с тях. Ние поемаме напълно ангажимента за работене, за постигане на успех по време на тази конференция. Надяваме се да успеем да го постигнем с подписването на текста в Нью Йорк и после също и през декември в Париж. Парламентът участва пълноправно в подготвителния процес, както с резолюцията, също така и с графика за след 2015. Радвам се, че 6 от вас ще присъстват на конференцията. И председателят Юнкер опълномощи госпожа Могерини и мен да представяме Европейския съюз в Адис Абева, заедно с представителите на националните правителства. Ние ще гарантираме, че Европейския съюз и неговите държави членки ще говорят заедно в този последен ключов етап. И ще защитаваме европейския подход. Първо трябва да имаме промяна. Имаме нужда от съгласувани ангажименти, които да включват всякакви цели на прилагане, включително и вътрешните ресурси, както и съответните е, политическа среда. Имаме нужда от по-каталитична роля, за да можем да използваме всякакви други средства за прилагане на практика и да максимизираме техният ефект. Също, как да насърчим универсалността? Старите дни на дарители и ползватели свършиха. Имаме нужда от ново преразглеждане на тези роли. Всяка държава си има своя, своя роля. И гражданското общество, и, правителствата също. И ние трябва да прилагаме на практика целите за устойчиво развитие, както в, на нашата територия, така и извън. Имаме нужда от взаимна отчетност. За тази цел имаме прозрачна интегрирана и достоверна рамка, за да може да се, да се следят финансовите ни ангажименти, както и целият напредък за постигане на целите за устойчиво развитие. Всички работим заедно а, по този документ документ, който отразява вашите цели и а, искания. Той също отразява заключението на съвета от 26 май. И Преговорите са много напрегнати и последният текст, проекто текст, е добър, но все още няма пълно споразумение по него. Остават разминавания по няколко въпроса, включително и точната връзка между конференцията между Адис Абеба и среща на върха за след 2015. Преговорите продължават и в Нью Йорк, дори в момента, и със сигурност ще продължат. Европейският съюз е добре подготвен и е готов да играе своята градивна и лидерска роля по време на преговорите и след това като това означава някои конкретни цели. 85 милиона евро официална помощ за развитието. Това превръща Европейския съюз в най-големия дарител в световен план и ние сме най-ангажираната страна, която иска да се постигне тази цел от 0,75% от БВП за развитие. Имаме нужда също така и от допълнителна помощ за най-слабо развитите държави, за съжаление. А, нашата идея не беше подета от други големи дарители. От... А, като цяло се счита, че Европейския съюз може да мобилизира над 1 милиард евро за а, инвестиции в инфраструктурата в други партньорски държави, а, като това може да стане по други частни проекти. Над 16 милиона евро ще бъдат отпуснати за борба с климатичните изменения и 35 милиарда евро ще са годишната стойност на е, износа на най-слабо развитите държави към Европейския съюз, е, най-вече заради освобождаването от мита. Нека да се спра също и на докладите на парламента за укриването на данъците и избягването на такива. Е, комисията направи анализ на този доклад и след като обменим становища с докладчика, а, ние си даваме сметка а, за значението, което има този доклад за парламента, тази тема като цяло. Имаме план за действие за развитие на а, държавите, за да разчитат на вътрешни ресурси. Подобряване на тези ресурси а, може да допринесе за по-устойчива доход а, и по и също така трябва да има по-добър адекватен административен капацитет в администрацията на тези партньорски държави, както и политическа воля за това. Мобилизирането на вътрешните приходи и борбата с данъчните измами, както и укриването на данъци и избягването им, имат ключова роля в дискусиите в Адис Абеба. И този документ, който ще се публикува след дискусията там, ще бъде, надявам се, добър компромис и ще отразява повечето от въпросите и проблемите, които са засегнати и в доклада на парламента. Има все още разлики в становищата, но ние ясно подкрепяме даването на повече власт на развиващите се страни и също определен на световен план, така да се каже, график за данъчните синхронизации. И също не трябва да се приема едно решение е, в настоящият етап на преговорите. Комисията е ангажирана да осигури реформи и тези реформи ще са част от световното партньорство. Ще има едно странично събитие в рамките на тази конференция и ще, то ще се и ще има дискусия под името да събираме повече и да харчим по-добре. Не, ние сме близо до резултата, но не можем да вземеме това за даденост. В Адисабеба и в Нью Йорк ще трябва да предефинираме световното сътрудничество и помощта за бъдещи години. Нека това да се превърне в реалност. Благодаря. Мистер Бай. Председателката, давам думата на господин Бае, Комисия по економическо развитие. Благодаря, е, госпожо председател. Бих искала да благодаря на колегата Шлейн за работата. Тя се съобрази с приоритетите на нашата комисия, защото не плащането на данъци е същинско ки бич и е, не отговаря на жизнените потребности на цялото население, социална сигурност, здравеопазване, образование, економика, инфраструктура. Затова нашата е, комисия се спря на три приоритета. Първо подкрепяме развитието на данъчната администрация в тези страни, за да има справедливи данъци, които да се събират от всички. На второ място е, увеличение на данъчните ставки в развиващите се страни, като например ССР, проекта МЕПС или конвенции за данъчното облагане и на трето място е, помощта да се обвържи с принципите на правилно управление в областта на данъците. За да се постигнат тези цели, на първия етап е да се даде пример на европейско ниво и аз мисля, че европейските институции е, и като например е, Централно Европейската банка да не работят с посредници, които работят в данъчни облаги убежища, за да се създаде един, един положителен кръг и да се борим срещу неплащането на данъци председателката. Сега давам думата на представителите на политическите партии. Най-напред господин Рубик за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегата Шлайнер за доброто отношение и за доброто сътрудничество. Важно е да се покаже, че от години полагаме усилия да заложим нови стандарти в политиката за развитието. Трябва да кажем, че много правителства по този свят трябва да помислят къде се крият причините. В момента не сме изправени пред миграция, беженски потоци и не се анализира къде са причините причините за всички тези проблеми, за това, че не се ам, работи за премахване на бедността. Безработицата се изнася към нас в Европа. Мигрантите а, участи работят при нас, но пък връщат данъчните постъпления обратно в страните си. Трябва да сме наясно, че с правилото на СТО да се търгува всичко без оръжие, трябва да се вземе предвид. Решаващото е да не се изпращат средства а да се засили сътрудничеството, образованието, да се даде възможност за развитие на енергетиката на място и да се даде по-добро бъдеще е, на всички. Госпожа Макейвън за минута и половина. Oh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, е, господин комисар и господин министр, за това, което казахте тази вечер. Е, от ключово значение е да се постигне е, споразумение. Надявам се тази вечер преговорите в Нью Йорк да имат доведа до резултата, защото по този начин има дневен ред и за Нью Йорк, и за Париж. Ние изяснихме каква е нашата позиция и това ще се каже допълнително. Сега искам да се спра на данъка. ОИСР смята, че ако се увеличи данъчното облагане с 1% в развиващите се страни, тогава ще се удвои приходите, така че данъка е от ключово значение, така че ни трябват конкретни мерки, за да се справим с проблемите с данъците, предприятията и индивидите да си плащат плащат съответните данъци, т.е. да няма незаконна практика, е, като например е, е, манипулиране на фактурите, за да не си фактурите и има шокиращи цифри. 15 милиарда годишно се използват, защото не са платени данъци. Е, тези пари могат да послужат за здравни сили, е, за недохранването на децата и тези, които е, фалшифицират данъците си, те всъщност открамват пари от най-бедните. Ние чухме някои предложение. Трябва да има страна по страна да има доклади и това трябва да бъде публично достояние и трябва да се знае какво прави всяка отдална страна и да се посочи кои не си плащат данъците. Е, и това трябва да продължи и при следващи разговори. Благодаря ви. Следващи изказващи за една минута. Благодаря, госпожо председател, господин комисарио Мимица. Вие казахте, че Европа е най-големият дарител в областта на помощта за развитието. Целите трябва обаче да се съобразени с нашите инвестиции. Като координатор на ЕКР в делегацията за АКТБ, по време на парламентарната асамблея между ЕС и АКТБ. Вие казахте, че Европа е труден партньор и искаме ем, тр, трудни ем, ем, действия. Днес искате да обсъждаме избягването и укриването на данъци. Това е важно. Много съм контактувал с хората на място в развиващите се страни, с хора, които управляват малки и средни предприятия. Те казват, че са в затруднено положение. Милиарди се губят като постъпление в данъци. Е, има цел до 2020 година е, да има е, по-функциониращи структури в финансовата област в страните от АКТБ. Ораторът е прекъснат от председателят госпожа Басея Бастаречея за две минути. Благодаря, госпожо председател господин комисарио. През септември 2012 година господин Марио Драги, председателя на ЕЦБ, говори за това, че трябва да се направи каквото е възможно, за да се разреши проблема с дълга. В началото на а, годината беше казано, че Марио Драги е бил а, прав за това, че е трябвало да има количествено облегчение. Днес говорим а, за а, финансиране за развитието. Комисарят каза, че трябва да се търсят възможности за засилване на сътрудничество в областта на развитието. А, да се окаже е, съдействие на МСП, които създават 90% от е, работните места, да се подкрепят иновациите в развиващите се страни. Трябва да се ем, изпълнява програмата за следващите 15 години в член 208 се посочва, че трябва да има сътрудничество в областта на развитието и да се гонят целите на Европейския съюз за създаване на демокрация, върховенство на закона и зачитане на човешките права. Ето защо ние трябва да подкрепим ам, за правно обвързващите международни разпоредби да се оказва помощ на жертвите в случаите, в които националните юрисдикции не могат да осигурят, осигурят достатъчна защита. Трябва да се справим всички предизвикателствата и да а, взимаме предвид а, отбелязания напредък. Когато говорите, трябва да, да говорите по-бавно, защото ние нямаме възможност да чуем превода. Госпожа Санчес Калденти за една минута. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин комисаря. Напълно съм съгласна с преждеговорившите. говорившите всяка държава, всекако евро, което се получава а, от тези държави, а, всъщност се обезличава заради данъчните измами за всяко едно евро, което отпускаме за тези държави, две евро отиват, се укриват от данъци. Така че трябва да сме много съгласувани в нашите политики, иначе просто по никакъв начин няма да преразпределим помощите, както в международен план, така и в европейски. Има, да, има дългове, които са а, невъзможни. Трябва да се преструктурират тези дългове, някои да бъдат заличени. И ето тук имаме възможност да дадем нужната политическа воля. Благодаря. Госпожа с Аргентини, минута и половина. Благодаря, госпожа председател. Едно проучване от доклада Шлайд показва, че е, в моята държава, Холандия, помощта за развитие е над 350 милиона евро. Хубаво е, че сме дарители, но всеки, всеки цент, който бъде отклоняван от тази помощ, най-вече заради укриване на данъци, всъщност е голяма, голямо престъпление. Аз бях докладчик по новото законодателство за това пране на пари и настоявах да има правила, които да виждат кой всъщност е собственик на предприятие, така че наистина да може да се види дали мултинационалните компании въобще плащат данъци. Трябва да се сложи край на всичко това. Но докато приемаме това укриване на данъци от страна на мултинационалните компании и избирането на най-добро данъчно законодателство, никога няма да имаме достатъчно пари за помощ към Африка или за която и е да била държава. Така че, госпожо, предкъм към комисаря да продължи да се бори за едно добро законодателство в данъчно отношение. Благодаря. Господин Кора. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. В началото искам да поздравя госпожа Шлайн за чудесната й работа по важен доклад. Това е нещо чудесно, както каза Илинда Маканан. Когато говорим за огромни суми пари, за милиарди, които изчезват, трябва да има същинска система за борба срещу укриването на данъци, за да свършим всичко, за което говорим в момента. Как да намерим економически инструменти, за да подкрепим развитието? Все едно, че има много добро ниво на борба срещу укриването и неплащането на данъци. Трябва да бъдем амбициозни, трябва да работим както трябва и е, трябва да настояваме за е, е, е, е помощ на отдалните страни, декларации от всяка отдална страна, подобрение на управлението и, както каза докладчика, ние се надяваме да има единодушно гласуване в подкрепа на доклада в е, пленарна зала. Следващия оратор, госпожо председател, е, съвсем наскоро ще се проведе Международната конференция за развитието в Адисабеба, Абеба, среща на държавните глави в Нью Йорк, после срещата в Париж. Ще повторим посланието, което вече отправихме през април, когато приехме резолюцията, предложена от Перера. Европейския съюз трябва да запази своята роля на основен донор, обаче трябва да подчертаем и че и други развиващи се страни и развити страни трябва да поемат отговорността си за финансирането на развитието защото Европейския съюз е единственият, е, който е поел ангажимент 0,7% от брутния му вътрешен продукт да послужат за финансиране на развитието. Ние трябва да започнем да инвестираме е, в е, машини за развитие, за публичен и частен сектор, мобилизиране на вътрешни ресурси, е, е, и по-ефективна данъчна администрация. Ето защо аз приветствам доклада на Еди Шлайн, който работи е, по избягването и укриването на данъци в развиващите се страни. Е, новата стратегия за развитието трябва да се сроточи върху това, да постави ударението върху институционалния капацитет за събиране на данъците, но това няма да бъде достатъчно за да се изкорени крайната бедност. За това трябва да е- има е, успешна конференция в Адисабеба. Следващия изказващ се. Госпожо председател, ам, в Адисабеба ще се обсъжда финансирането за развитието. Конференцията ще започне след няколко дни. Е, тя ще е много важна за, за да се обсъдят целите за развитието до 2300 година. Световната общност трябва да постигне едно амбициозно споразумение в Адис Абеба. Вече има съгласие от страна на Европейския съюз за 0,7% от БВП. Това да е цел, която да е свързана с събирането на средства, които да се влеят в помощта за развитие. За развитието. Не става въпрос за това какво точно искаме ние, но ако обърнаме поглед към Адиса Абеба, можем да кажем, че имаме и други безпокойства. Е, има някои дарители, които не са готови да предоставят съответното финансиране на съответното ниво. по-голям част от държавите и от е, бързо развиващите си економики трябва да покажат е, своя ангажимент и да поемат своята отговорност. Конференция в Адисабеба беше конференция свързана с отговорността. Трябва да има и сътрудничество в областта на данъчната политика и да се обсъди международно сътрудничество в областта на данъчната политика. Госпожа Хаутала за минута и половина. Благодаря. Все повече от ам, развиващите се страни искат а, да се оттърсят от тази зависимост, свързана с помощта за развитието. В Замбия, например, а, помощта за развитието е 2,5% от тяхното БВП, но има нужда от помощ, така че тези развиващи се страни да могат ефективно да използват своите средства развиващите се страни трябва да подобрят системите за събиране на данни. Необходими са конкретни програми, как това да стане стъпка по стъпка. Трябва да кажа, че предстои люксембургското председателство, което вече заяви своя ясен ангажимент – по отношение на помощта за развитието и може би и други държави членки ще бъдат насърчени да поемат своите ангажименти. В Финландия се съкръщава помощта за развитието с 40%. Дания следва този пример. Не е много добре това развитие. Благодаря следващия оратор. Господин Гил, благодаря. А, смятам, че този доклад върви в грешна посока. Реша, опитва се да реши а, проблем, който няма нищо общо с проблема в а, тези нации, например корупция. Нигерия е основен пример как а, а, правителствената корупция е, е завзела всичко и позволява да има злопотреби с ре, свободния пазар и а, да се всъщност да не се спазва законите за а, данъчното, за укриването на данъци. И реалистично ли е ние да говорим за развитие на тези държави. Тези държави нямат технологични развити, развита заедост. Това са отдалечени райони, но всъщност там липсва и отчетност. И преди да решим проблемите с данъчното укриване, първо трябва да се справим с корупцията в развиващите се нации. Ако ще а, има законодателство а, по нещо, първо ще трябва да а, изкореним корените на злото, а не страничните продукти. Благодаря сега, господин Вента. Минута и половина. Благодаря, госпожо председател. 2015 е ключова година за а, политиките за а, финансиране на развитието. След една земица ще имаме конференция в Адиса Беба и после през септември пак ще имаме а, подобна конференция за, за замяна на целите на хилядо, за развитие на хилядолетието с други. И а, виждаме все по-голямата нужда от а, таки, такава помощ в а, развиващите се държави. Изговорихме много неща за данъчните и финансовите проблеми но трябва да помислим и за иновация на ресурсите и как с тях да постигнем тези цели след 2015. Има една международна организация, която се подпомага от ООН и която има за цел да осигурява тези, тази тези помощи. За изминалите години от нея идваше финансирането за 80% за а, децата болни от спин, както и за болните от туберкулоза и малария. И Европейската комисия трябва да търси иновационни пътища за финансиране на развитието. Данъчното оплакане или пък храна и така нататък също могат да подобрят ситуацията в тези държави. Благодаря. Сега господин Нойзер, минута и половина. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин комисарио Мимица и уважаеми господин министре. Швеция, Дания, Люксембург и Обединеното кралство са единствените четири страни от 28-те, които до сега са удържали обещанието си, свързано с тези 0,7%. Радвам се, че тук има представители на латвийското председателство, защото извинете на люксембургското председателство, защото предишните председателства не показаха такъв интерес към политиката за развитието. Финансирането на развитието а, зависи от държавите членки. Аз съм от Германия, от една държава, която не е сред най-бедните, но а, Германия а, за 15 а, години а, е увеличил помощта от 0,36 е на 0,4, т.е. почти никакво увеличение пред Люксембург Люксембургското председателство трябва точно по време на тази година на, на развитието да покаже ангажимент, че иска да отбележи напредък в тази област, да привлече и други държави членки. По време на преговорите в Париж може да ам, сме по-убедителни, ако и отидем отвъд тази квота, която сме последни през последните години. Следващия оратор. Уважаеми господин председателю, комисар, уважаеми колеги, говорим за решаването на проблемите, свързани с финансирането за развитието. Трети страни трябва да поемат също своя ангажимент но развиващите страни трябва да използват собствените си ресурси, за да се справят с бедността и да осигурят един достоен живот на своите граждани. Развиващите се страни трябва да положат усилия за събирането на собствените си данъци. Трябва да се използва потен... Е, потенциала за устойчиво економическо развитие, да се използва потенциала от ресурсите и потенциала на младите а, е, хора. Не трябва богатството да се разпределя само сред а, е, а, мултинационалните компании. Международните а, системи за а, събирането на данъци трябва да бъдат създадени. Най-накрая трябва да има дългосрочни стратегии за решаването на тези проблеми, свързани с данъците които да се използват за благото на гражданите. Относно финансовите и данъчните въпроси, трябва да се търсят решения, които да бъдат е, изпълнени на практика. Благодаря ви. Господин Лиц, една минута. Благодаря, госпожо председател. Сред 77-те държави преди среща в Адисабеба няма все още съгласие. Така че ам, успехът от тази конференция не е гарантиран. Призоваваме държавите да преосмислят своите позиции и ам, е, тези 0,7% от БВП да бъдат предоставени за помощта за развитието. Не трябва да чакаме 2300 година. Ам... Е, финансирането играе много важна роля. Това беше подчертано вече. По време на среща в Адис Абеба трябва да направим всичко възможно решенията да бъдат основополагащи изпълнението на политиката за развитието. Радваме се, че има представител Люксембургското председателство и желам на председателството много успех. Колеги, сега преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Пешева първият. Благодаря, госпожо председател. Аз слушах много внимателно дискусията тук и имам едно конкретно предложение. Лично аз е, смятам, че това, което трябва да предложим на развиващите се страни, са специфични програми как е да се събират данъците. Освен финансовата помощ, е, трябва да им се предостави ноу-хау за това как да се борят срещу е, неплащането на данъци. Е, ние подготвяме такива програми в Европейския съюз и можем да ги предложим на някои страни и кандидати, на страни, които биха искали да влязат в Европейския съюз. Ние много често е, им е, казваме как трябва да работи е, системата в страните им. Трябва да им предложим конкретни мерки, как да се борят срещу укриването на данъци. Искам да кажа, укриването на данъци не означава борба срещу ниски данъци. Напротив, развиващите се страни трябва да имат право на ниски данъци. Следващия изказващ се. Аз Поздравявам колегата Айншлай за доклада. Задлъжняването не е проблем само на развиващите се страни. И европейски страни страдат от същия проблем е, и то на тревожно ниво. защото дълга подронва енергията на всяка страна едно съкръщаване на дълга, ако не е съпроводено с структурни промени, няма да донесе до нищо. Средносрочно е, трябва да се търси споразумение между кредиторите и длъжниците, за да се намери устойчиво решение. Това се развива както за развиващите се страни, така и за останалите страни по света. Ние трябва да поемем отговорността си и е, понякога може да се мине през референдум. Господин Мариас. Благодаря госпожо председател. Огромното данъчно укриване и измамите с данъци наистина са проблем за развитието на победните държави. А, съотношението данъци БВП е сравнително слабо. И следователно държавите не успяват да обложат мултинационалните, които се обогатяват на тяхната територия. Това е огромна загуба, която би могла да бъде използвана за финансирането на социални действия в дадените държави. За тази цел данъците трябва да се плащат там, където се а, отчитат печалбите. Но а, развиващите се държави не могат да намерят пътя към развитието, имайки предвид, че се сблъскват с огромния си дълг. И именно за това трябва да се задейства резолюцията на ООН от септември 2014 за заличаването на дълговете на развиващите се страни. Благодаря. Господин Полчак, Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, Говорихте за едно добро, разумно, съгласувано а, ангажиране и за универсалност. И при а, помощта за развитие говорим за 0,7% от БВП, който всъщност а, не се отпуска от всички държави. Наистина много интересни неща казахте, господин комисар, но нека да не а, забравяме човешките права, защото в тези дебати а, много често говорим за човешки права, а тези а, държави много често не спазват тези права. Именно за това считам, че нашата помощ за развитие трябва да е свързана с а, изискването да се спазват универсалните принципи на човешки права особено тези в хартата на ООН. Благодаря. Госпожо председаваща, Господин повери... Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, е, позволете ми да ви поздравя да ви поздравя за амбициозните планове. Е, вие казахте, искате да отидете на конференцията с амбициозни планове и последователна програма. Няма съмнение обаче, че Европейски съюз трябва да води ръководна роля, когато се оказва помощ на развиващите се страни. Но това не е начин за изкореняване на бедността. Ако искаме да се изкорени бедността, трябва да бъдем по-изобретателни и да търсим нов подход. Европейския съюз трябва да стане световен лидер. И едно, Европейския съюз и нашите партньори трябва да вземат участие, за да се постигне успех по такъв проект. От друга страна, както каза госпожа Шланг, ние трябва да се борим е, с данъчните обежища, с укриването на данъци, е, за да се помогне на тези страни да се развиват. Е, господин комисар, имате думата сега. Благодаря, госпожо председател, е, дами и господа депутати. Благодаря ви за живия интерес е, към финансирането на развитието преди конференцията. Благодаря ви за разнообразните идеи, предложения и становища. Аз съм съгласен, че Европейски съюз трябва да бъде амбициозен и е, да поема ангажименти по развитието, включително като прилага принципите за ефективност на развитието. Аз приветствам всичко, което казахте е, по въпроси отвъд самото избягване на данъци. По този начин може да се постигне напредък е, отвъд рамката за 2016 година. Колкото е, до контрола, който трябва да упражняваме, ние трябва да останем амбициозни. Ние ежегодно отчитаме постигнатия напредък. През 2015 година беше изготвен доклад, който беше публикуван през последните месеци. Но трябва да видим как да се засили този процес е, в рамките е, за отчетност след 2015 година. На настоящия етап ние трябва да мислим не само за това какво ще направи Европейския съюз за прилагането на финансирането за развитието и за дневния ред след 2015 година. Ние внимателно мислим върху това как европейската политика да се преразгледа, за да се насърчи нов дневен ред. Принципа на политическа последователност за развитие е, е по-относим е, от когато и да било. Ние е, трябва да прилагаме дневния ред за след 2015 година т.е. подкрепа на местните ресурси в държавите членки, за да се борят срещу укриването на данъците и неплащането на данъци. Е, предложението е, в доклада ще бъде разгледано и ние приветстваме е, вашия неотстъпен ангажимент в този смисъл. Сега господин Шмидт има думата. Госпожо председател, е, госпожо председател, е, най-напред искам да благодаря на докладчика за този доклад, е, който даде възможност да проведем една качествена дискусия. Това е подготовка за конференцията в Адисабаба и в Нью Йорк. Искам да подчертая и това, което каза господин комисаря. Е, колко е важно да се борим срещу укриването на данъци и е, трябва непременно решението да бъде международно. Е, както пролича и от вашите изказвания, и е, стана ясно, че позицията на Европейския съюз и на неговите държави членки е ясна, а именно каква трябва да бъде целта на конференцията. Адис Абаба не трябва да се занимава само с публичната помощ за развитието, трябва да се наблегне необходимостта от интегриран подход, всички средства, които да се мобилизират, както финансови, така и други. Публичната помощ за развитието е основен източник за развитие за най-изостаналите страни, за най-несигурните страни, но при условие, както вече се каза, да бъде ефективна, добре насочена и добре използвана. Трябва да се разшири полето, да се мисли върху това, което се каза за създаване на развитие и образованието безспорно е стълб в политиката за развитие, създаването на работни места, на предприятия. Имам предвид, разбира се, и социалния сектор, социалните предприятия, извън публичната помощ за развитие. Трябва да подкрепим альтернативно финансиране, като например микрофинансирането. В този дух председателството, е, което беше насърчено от резултатите, поема твърд ангажимент за това международните преговори да се увенчаят с успех и действително да бъдем способни да създадем същинско международно партньорство. Благодаря ви. Аз благодаря, господин министр. Приключу... А, за да, заключим, да приключим дискусията, давам думата на докладчика госпожа Шлайн. Благодаря, искам да благодаря на комисаря за това, че през последните месеци с готовност участваше в дискусиите на доклада. И ам, също участваше в обсъждането на нашите предложения. Трябва да бъдат създадени междуправителствени органи. Само по този начин може да се осъществи пълно представителство на развиващите се страни. Трябва да се е, знае, че тези, които участват в, в тези междуправителствени органи, говорят от името на своето правителство. Надявам се, че утре по време на гласуването ще отбележим крачка напред, за да можем да приемем един амбициозен документ и за Адис Абеба. Благодаря на госпожа Маковен за това, че а, тя подчерта, че докладването за всяка една страна е а, не из, неразделна част от справенето с избягването и укриването на данъци. Докладът беше прият в комисията с пълно мнозинство и това изпраща един много силен сигнал много неща а, са казани в а, текста. Не говорим тук само за а, подобряване, мобилизирането на местните ресурси. Трябва да имам по-добро управление, по-добро разходване на средствата и а, повече отчетност пред а, хората. Трябва да се противодейства на корупцията. Това също е отразено в текста в дългосрочен план. А, трябва да има по-голяма независимост от чуждата помощ. Благодаря ви за вашите изказвания и утре се надявам, че докладът ще бъде подкрепен от мнозинството. Дебатът е приключен. Ще гласуваме утре. Има съобщение, което е свързан с господин Рено Серна Джонто, който напуска е НП и се присъединява към ЕКР. Това въжи от днес.